Okay. Dear colleagues. Уважаеми колеги, на първо място искам да кажа добре дошли на всички представители на националните парламенти, които посещават междупарламентарната среща, организирана от Европейския парламент и конкретно Комисията по економически въпроси – за нас винаги е било много важно да се борим с данъчното избягване и данъчните измами, да има демократична отчетност. Парламент, Европейският парламент винаги е подпомагал националните парламенти в тази област. Нашата среща е разделена на две сесии. Първата ние ще разменим мнения по данъчното облагане. Въпросът е каква трябва да бъде една международна бъдеща данъчна система. Втората сесия е озаглавена от прозрачност към устойчивост, цели на околната среда, социалната сфера и управлението при финансовите услуги. Едва ли всички ще могат да се изкажат, но разбира се, ние бихме искали да включим максимален брой представители от националните парламенти, които ще разполагат с максимум две минути за изказване. Това ни дава възможност за 15 до 20 изказвания във всяка сесия. Разбира се, зависи как ще се движим в времето. Нека кажа, че в залата може да намерите формулярите за заявки за изказване. Те са зелени, трябва да са пред вас. Ето така изглеждат. Ако желаете да се изкажете, трябва да попълните формуляра – и да го дадете на разпоредителя. Е, ще изслушваме трима национални парламентаристи, след това един член на Европейския парламент. При необходимост ще променим формулата. Сега искам да дам думата на заместник-председателя Борис Лаловак. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ще говоря хърватски. Уважаеми колеги, госпожо председател, благодаря, че ни казвате добре дошли тук в Брюксел. Аз ви поздравявам от името на Хърватския парламент. Сега моята страна има честа да председателства Европейския съвет. Имаме възможност да допринесем за справяне с предизвикателствата на този свят. Както казва председателката на компетентната комисия в Хрватския парламент и бившия министр на економиката, всички ние смятаме, че размяната ще бъде особено полезна. Добре, преминаваме към първата сесия, която е посветена на текущите реформи в международната данъчна система. Знаем, че данъчната основа е вече силно мобилна географски поради цифровизацията, глобализацията – начина на работа на данъчното облагане също се е променило. Затова и правителствата работят по реформиране на данъчните системи. Държавите членки на ЕС винаги са били водещи в изпълнение на нормите на Г20 ОИСР срещу намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалбите и наречения БЕПС – Европейското законодателство също беше въведено в тази област с подкрепата на Европейския парламент. Сега данъчните органи автоматично обменят информация за своите данъчни постановления, доклади по страни. Обръща се внимание на агресивните схеми за данъчно планиране – но това не е достатъчно. Ето защо 2018 година Европейската комисия представи две предложения в областта на цифровото облагане, най-вече да се усъвремени системата, като се дадат данъчни права на страните, където дружествата осъществяват дейност без да имат физическо присъствие. Освен това, Обсъжданията на ниво Г20 ОИСР също продължават с цел да се постигне споразумение до края на годината. Ние имаме и резолюцията за несправедливото данъчно облагане и съответно справедливото облагане в една цифровизирана, глобализирана економика – Европейските парламентаристи са изразявали неведнъж своята загриженост за липсата на общ подход в Европейския съюз. Необходимо е Европейският съюз да говори с един глас и да дава пример за справедливо разпределение на данъчни права. Нека напомня някои основни елементи на дебата. Първо, Цифровата економика не може да бъде изключение, защото някои от проблемите, които са пред нас, са свързани и с нея, и с все по-глобализираната економика. Следователно трябва да се работи паралелно. На второ място трябва да се отиде по-далеч от концепцията за физическо присъствие на предприятието, но привръзката трябва да е такава, че да се включват фирми, които активно работят с потребителите чрез цифрови методи. На трето място нормата за включване трябва да означава едно минимално ниво на данъчно облагане, за да се намалят до минимум възможностите за агресивно данъчно планиране. Мисля, че трябва да се работи на европейско и международно ниво, за да стигнем до добро споразумение. Много е важно да имаме една ефикасна данъчна система, за да има правна сигурност и стабилност. Нашето задължение е да продължим да контролираме, да осъществяваме надзор – и да упражняваме натиск върху правителствата, така че големите предприятия да плащат справедлив данък. Трябва също така да се намерят решенията за равнопоставеност при данъчното облагане. Този дебат се провежда в много важен момент. Европейският комисар за економиката е тук, господин Джентилони господин Паскал Сантамас, който е директор по данъчни политики в ОИСР, при нас е Гроздана Перич, която е председателства финансовата и бюджетна комисия в Хрватския парламент и Ханс Михел Бах от финансовата комисия на Германския парламент. Искам да ги попитам каква трябва да е ролята – на Европейския съюз с оглед на данъчните предизвикателства и в дебата на ОИСР как да гарантираме, че комисията и държавите членки могат да стигнат до една обща позиция на Европейския съюз при тези международни форуми. Сега откривам дебата и давам по 5 минути за изказване. Първо давам думата на господин Чентилони. Благодаря, госпожо председател. Едва ли има по-релевантен въпрос за националните парламенти от въпроса за данъчното облагане – Един бърз преглед на трите основни досиета, с които разполагаме, ще покаже, че сме постигнали голям напредък. Въпреки всичко, тези три основни досиета са следните. На първо място борбата срещу данъчните измами, неплащането на данъци и данъчните убежища. Днес съвета актуализира така наречения черен списък и списъка с юрисдикции, които не сътрудничат по данъчни въпроси. Там има нови страни и територии. На второ място еволюцията на нашата данъчна система през призмата на предизвикателството на Зеления пакт, което означава, че трябва да променим директивата за енергетиката и на трето място работата по онова, което е познато като данъчна корекция по границите по отношение на въглерода. Това е начин да се избегне така нареченото изтичане на въглерод. Целта е този механизъм да се прилага тогава, когато економиките на трети страни имат по-малко амбициозни екологични цели от нашите в Европа. Ако искаме да преследваме амбициозно своите цели, трябва да имаме механизъм за избягване на негативните последици. Третото досие всъщност е едно досие на глобални въпроси, много важни въпроси. Те са свързани с предложенията на ОИСР, тази седмица ще ги обсъждаме в рамките на срещата на Г20 в Рият. Там ще има и министър на финансите и аз ще представлявам комисията. Тук напълно подкрепям казаното от Ирене Тинали относно принципите, които следваме. Мисля, че има техническо споразумение, което можем да определим като положително. То се постигна в рамките на ОИСР в края на януари. Тук обаче имаме една държава членка, която е заявила по-различна позиция. САЩ, значима страна. САЩ иска да се разгледа един по-различен сценарий, който в Америка наричат механизма на безопасното убежище. Много трудно този механизъм обаче може да се впише в рамката на принципа по силата на който държавите могат да избират страната, в която ще плащат данъци. Съответно, тази различна позиция на САЩ води до много малка вероятност да се стигне до глобално решение. Естествено, има още много възможности за намиране на решение. Рият може да не е решаващата крачка напред, но може да е значителна крачка напред. Целта е да не губим набраната скорост и да стигнем до решение идния юли. А това е много важно. Всички знаем, че без глобално споразумение и като отчетем факта, че някои държави членки приемат собствено законодателство, на лице е и риск от отплата от страна на САЩ в областта на търговията. Като вземем преди всичко това, влизаме в една много опасна зона, така че трябва да отруим и очетворим своите усилия за намиране на глобално решение. Всъщност, Компаниите гиганти, цифровите гиганти са заедно такова решение. Те разбират, че това е по-добро за тях, отколкото двойното данъчно облагане или разпространяването, поголовното разпространяване на национални режими. Естествено, разширяването на приложеното поле на така наречения първи стоп не само към цифровите гиганти, но и към други корпорации, създаде и възможности и условия за отпор. Сега тези други големи компании се противопоставят на такова решение. Мисля, че първия стълб представлява едно добро предложение с технически характер – трябва да се опитаме да включим този принцип в нашата европейска рамка. Комисията ще се опита да приспособи решението към всяка една ситуация в държавите членки, към всеки един бюджет, но знаете, че цари голяма несигурност относно политическото решение, защото американската администрация предлага тази альтернативна схема за избор, която много осложнява нещата. Не сме постигнали толкова голям напредък по другия въпрос минималната данъчна ставка. Ако погледнем отношенията с САЩ, тук положението не е чак толкова проблемно. Директора на ОИСР е тук. Той ще обясни по-добре от мен как ОИСР успя да постави основата, над която да се надгради. Отчита се до известна степен положението в САЩ. В този случай опозицията идва от по-малки държави членки, Сингапур, например, и други. И от някои големи новопоявяващи се економики. По втория стълб, съответно, положението не че е по спорно, по-скоро не е постигнат такъв напредък в сравнение с първия стълб. И накрая, възложили са ни задача на нас в комисията да се стремим към напредък в Европа, в европейски план, ако тази година не се стигне до споразумения по първия и втория стълб. Минималната данъчна ставка и облагането на цифровите гиганти. Искам да кажа, че сега не работим по план Б, дори да вземем предвид техническите решения. По-настоящем работим по основния план, а именно намиране на решения в рамките на ОСР и g 20 Защото едно глобално решение много ще помогне на глобалната економика и много ще ни улесни всички нас в европейското семейство – когато искаме да въведем това законодателство. Много ще ни е по-лесно, ако решението първо е взето на глобално ниво. Благодаря. Дам думата на Паскал Сенаман от името на ОИСР. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Благодаря за поканата. Гледайки наименованието на това заседание, мога да кажа, че сме тръгнали по пътя на новата данъчна система. Започнахме през 2008 година, взимайки повод от, финан, от финансовата криза, когато политиците осъзнаха, че има нужда от някакво данъчно регулиране на глобализацията. Имахме данъчен суверенитет и е, също така е и е, данъчният, данъчният суверенитет не беше регулиран. Това сложи край на банковата тайна в цял свят. Останаха тук и там някои е, страни, като Панама, но и там нещата се променят. И след това преминахме към е, проекта за намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалбите. Искам да благодаря на Европейския парламент за резолюцията, която споменахте. Благодаря на комисаря за чудесните думи. Отбелязвам, че не работите по план Б, защото подкрепяте основните е, основният преход към нова международна система. Може би тази стъпка не е последната, а а тя е много важна стъпка. Тук става дума за способността на правителствата да облагат дейности, извършени на тяхна територия, независимо от това дали фирмата има физическо присъствие или не. Какво означава това? Технологичните компании, но и не само те, които осъществяват дейности, които имат потребители, не могат да бъдат облагани в юрисдикцията защото правилата бяха разработени преди един век и вече не са пригодни за новите условия. И това доведе до нулево облагане или необлагане. Ние имаме, ние трябва да преминем по-нататък. Не може да се облага фирма просто защото не присъства физически и поради цифровизацията на економиката, това е явление, което не се ограничава само до технологичните компании. Какъв е отговорът? През последните три години, след като Съединените щати приеха данъчната реформа, при която ставките спаднаха от 35 до 21%, Съединените щати се съгласиха да започнат преговори при които ще има два стълба. Единият стълб беше преразпределенето на, данъчна, на правата с данъчно облагане върху страните. Повече правомощия на онези юрисдикции, които ще имат правото да облагат, дори е- ако една фирма няма физическо присъствие. Това означава, че имаме нужда от нова връзка, която да се основава на прак от продажби и част от остатъчната е, печалба на фирмата да бъде предоставена на пазарната юрисдикция, къде е, е тази допълнителна печалба. Много малко фирми бяха облагани с, ниския, с ниската ставка. Ние искаме да направим така, че процент от остатъчната печалба да бъде насочена към пазарната юрисдикция чрез формула. Е, използва се формула вместо да се използват е, сложни правила. Освен е, преразпределенето на правата за данъчно облагане, има нужда от повече данъчна сигурност, защото за бизнеса средата не трябва да предполага двойно облагане. Това е първия стълб. Втория стълб е свързан с създаването на глобален минимален данък. Съединените щати го направиха. Целта е ако една фирма има данъчне, данък под определен процент в страната, в която работи, страната, в която е фирмата, може да използва разликата между фактическата данъчна ставка и минималната данъчна ставка. Това би осигурило глобален минимален данък и ако една страна не изпълни това, други страни могат да използват този налог, така че всички печалби да се облагат при определен минимум. Пред няколко седмици проведе среща на приобщаващата мрежа. Там влизат 37 страни, с изключение на Кипър, за изпълнение на БЕПС и се договорихме за техническия документ. Там се очертава там са представени основните характеристики на първи и втория стълб. Следващата стъпка е юли. Там нещ... това е много важен етап. Тогава ще е следващото заседание на приобщаващата рамка и ние ще трябва да, пре, да се спре, да преодолеем предложението на САЩ за факултативен данък. Такова нещо не може да съществува. Трябва да намерим решение. Съединените щати подкрепят при едно трудно условие. Ето защо разполагаме с няколко месеца за да превърнем едно техническо споразумение в политическо такова. За това става дума. Ако не успеем, няма план Б, има план. Ще настъпи хаос. Всички биха искали да избегнат търговска и данъчна война. Но разчитаме, мисля, че можем да разчитаме на подкрепата на Европейския съюз. Сега думата има Гроздана Перич. Благодаря ви, уважаеми колеги от националните парламенти и от Европейския парламент. Данъците са основен източник на приходи за държавите – Държавите вземат своите решения и следват и предложенията на европейско ниво. Също така виждаме, че държавите членки в ЕС имат правомощия по отношение на някои видове данъчно облагане, които облагодетелстват по-малко развитите страни. Европейският съюз все още няма общо регулиране. Държавите членки сами решават каква да е тяхната данъчна политика. В Европейския съюз има данъци, които са много важни за всяка държава членка – да не забравяме също така, че в момента се водят преговори, върви и законодателна процедура и това е все в областта на данъчното облагане, за да се избегне двойно данъчно облагане. На европейско ниво има хармонизация и тя не е малка, но все още можем да продължим да напредваме. Например, при ДДС ние трябва да подобрим сегашната система за ДДС, така че фирмите да могат да работят при равни условия. Също така можем да подобрим със сигурност системата за ДДС в целия Европейски съюз. Следователно ни трябва една координирана данъчна политика на ниво Европейски съюз. Това ще е отговори на предизвикателствата пред нашата економика. Действащите норми бяха разработени преди доста време. Те вече не са актуални – на нас ни трябва една ефективна, актуална данъчна система, която да отговаря на новите оперативни модели. За държавите членки е ясно, че те могат винаги да продължават да развиват своите данъчни политики при условие, че зачитат европейските насоки. Например, трябва да се сложи край на пречките пред трансграничните сделки. Трябва да има борба с избягването на данъци и използването на различни видове данъчни системи с цел измама. Европейският съюз, освен това, трябва да бъде по-амбициозен в своите данъчни цели, така че наистина да се избегнат измамите. Ние имаме нужда от един набор общи норми, за да се гарантира прозрачността, засиването на конкурентоспособността и да се намали бюрократичното бреме – включително и за данакоплаците. Също така, в международен план трябва да сме сигурни, че фирмите в цифровата област плащат там, където реализират печалбата си. Да не забравяме, че националните политики – в данъчната област не могат сами да се справят с този въпрос. Не, ние трябва да работим заедно. При цифровата економика започват да се създават различни данъчни режими, но това е вредно за единия пазар и ни отдалечава от целта като Европейски съюз. Затова е много важно да имаме предвид това, което се случва в международен план. Позициите на националните правителства може да се окажат много уязвими. Следователно, ние подкрепяме предлаганите мерки. Благодаря. Сега давам думата на Ханс Михелбах. Госпожо председател, уважаеми колеги, въпроса за справедливото данъчно облагане на предприятията, за повече прозрачност по отношение на данъците и за по-доброто справяне с проблема на избягване от данъчно задължение ни занимава вече много години. В националните парламенти, в Европейския съюз и естествено в ОИСР и в Г20. Отправната точка бяха мащабните данъчни измами и избягването данъчно задължение, които асоциираме с големите интернет концерни. След това дойдоха и греховете, както можем да ги определим на националните данъчни служби, тъй като те позволиха на отделни концерни да не плащат дължимите данъци. В бъдеще искаме да имаме една система, която да е защитена от към измами. Тук говоря за ДДС, Знаете за измамните схеми, познати като Кум и Кумекс. Що се отнася до цифровизацията и глобализацията, географската мобилност на данъчната основа трябва да се повиши, но това може да стане само заедно. В Европейския съюз не трябва да има спускане към дъното, а да има Създаване на обща корпоративна данъчна основа, т.е. обща данъчна основа за корпоративно данъчно облагане. В разговорите в ОИСР постигнахме до известна степен успех. Има, например, предприяти 15 мерки по отношение на данъчното облагане и това е нещо добро. Трябва обаче да не забравяме и цифровите гиганти. Освен това, трябва да имаме мерки по отношение на дериватите, на високочастотната търговия, по отношение на облагането на енергийните източници в Европейския съюз. По много от тези области още няма напредък. Това доведе до нежелателното положение, при което някои държави членки предприеха едностранни мерки това не е от полза за нашата общност. Отслабва общността. Междувременно в САЩ се предприеха данъчни реформи и това промени изходната ни точка. Това поставя на риск международните разговори. Освен това, има подходи от страна на индустрията, които са тревожни. Например, Марк Цукерберг заяви в Мюнхен на конкуренцията за сигурността, че може да приеме до известна степен по-широк основа за данъчно облагане в глобален план. Подобни изявления трябва да се вземат предвид. Що се отнася до ОИСР, там не се говори много по въпроса за минималната данъчна ставка, ставка и това е жалко. Там се говори по-скоро за новото разпределение на правата на данъчно облагане. Това крие в себе си опасност за финансовата стабилност на нашите държави членки. Този подход води до едно прехвърляне на правата на данъци към държавите членки, които са основно пазари. И създава проблеми за други държави, които са основно износителки. Проблема не е само обаче на държавите, които са силни износителки. Ние трябва да се справим с него във всичките държави членки. Германия, например, е голям нетен платец в Европейския съюз и ако има нова международна данъчна система, по силата по който вече я описах, а именно да губят големите износителки, ще пострада и бюджета на Европейския съюз. Затова ние трябва да поставим акцента върху ефективна минимална данъчна ставка. Трябва да избегнем данъчната конкуренция, която е вредна. Ето защо по-настоящем се говори за минимално данъчно облагане, за минимална ставка от 12% и половина. Това е една приемлива данъчна а, основа за разговори, извинете. Въпреки това обаче искам да кажа, че когато говорим за минимална ставка, трябва да се стремим да няма данъчен дъмпинг и да няма добавяне на допълнителни данъци, защото всичко друго би било непоследователно. За това аз бих отправил един апел. ОИСР трябва да играе водеща роля, що се отнася до дебатите за избягването, данъчно задължение, укриването на данъци, данъчните измами. Не трябва да се позволява данъчната основа да се подкопава. Благодаря. Thank you. Благодаря. И сега започваме с дебата. Той ще бъде председателстван от колегата Борис Лаловац. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да председателствам в идните 30 минути. Искам да ви напомня, че всеки оратор ще има не повече от 2 минути. Започваме с Ставрос Калоянис от парламента на Гърция. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πίτρο. Благодаря. Господин комисар, дами и господа, Европейският съюз се бори на първа линия срещу укриването на данъци на административно ниво, е, се предприеха допълнителни мерки за подобряване на сътрудничество между данъчните власти. Целта е да, да се преборим с данъчните измами и да накоплаците да повишат своята коректност. Имаме е, нужда от оценка на ефективността на правилата. Цифровата трансформация на економиката е сериозен проблем и предизвикателство, но също така е източник на възможности. Данъчните правила, които се въвеждат, са насочени към фирми с физическо присъствие и не са пригодни за цифровата епоха. И фирмите с цифрово присъствие в трети страна, то технологичните гиганти и платформите не се облагат в Европа, където реализират своите печалби и не се облагат по справедлив начин. Това намалява данъчната основа и води до загуба от данъчни постъпления трябва да се адаптира смисъла на, данъчното, на данъчната уседналост, за да се а, предвиди дейността на да се отрази дейността на фирми, които нямат физическо присъствие. В Гърция, например, бяха предприяти мерки и сътрудничество с ОСР е много важно. Що се отнася до енергийното данъчно облагане, екологичните данъци могат да бъдат важен инструмент за постигане на климатичните цели на Европейския съюз. Трябва да отчетем и спецификата на държавите членки. В Гърция, например, имаме корабоплаване, което свързва островите с, с континенталната част и ако нало, обложим горивото с данъци, това би засегнало много хора. Следващия оратор е представител на Хрватския парламент. Заповядайте. Благодаря ви, уважаеми колеги. Цифровата економика е двигател на растежа. Ето защо облагането на този вид дейност по-настоящем е проблематично. Ние виждаме, че големите мултинационални компании в цифровата област генерират печалби по цял свят, но плащат данъци в юрисдикции, където не плащаш почти нищо някои държави членки в Европейския съюз вземат мерки, но това е област, която се развива изключително бързо. Следователно, ние трябва да направим така, че Европейския съюз да получава приходи и от цифровите компании. Това е проблем на световно ниво. За това и трябва да се избягват едностранни мерки и конфликти между държавите членки. Освен това се избягва риска от двойно данъчно облагане. Благодаря господин Жоел Жиро, Франция. Благодаря, господин председател. Знаете, Франция прие законодателство, което е амбициозно и реалистично за данъка върху цифровите предприятия. Реалистично, защото е вдъхновено от работата на Европейската комисия по тази тема. Следователно, ние бяхме първите, които приеха предизвикателството за данъчното облагане на цифровите предприятия. Това е предизвикателство. Аз имам опит, тъй като бях докладчик от моята партия и казаха ни, Белия дом ви наблюдава. Цифровите, цифровизацията няма граници и е, е, слушах е, казаното за преговорите в ОИСР по тези въпроси и за цифровизацията искам да попитам кои са основните пречки, кои, на които се натъкнахте, но също така и графика, защото в Франция беше замразено, временно спряно първото изпълнение. Може би предстоят е, избори в САЩ и може би при избирането на президента Тръмп ще има въздействие върху графика. Господин Джентилони е, говори за данъчното облагане на цифровите предприятия, но какъв е, каква е вашата пътна карта? Следващият е представител на Европейския парламент, господин Пао Танка. Благодаря. Аз мисля, че подобни срещи между Европейския парламент и националните парламенти трябва да са по-чести, защото в областта на данъчното облагане сме подлажени на натиск от страна на гласоподавателите, които а, смятат, че не е справедливо да плащат данъци. Най-големите предприятия не плащат такива. И това е свързано с факта, че системата за корпоративно данъчно облагане е устаряла. Тя от началото на 20 век, а сега сме в началото на 21 век. И имаме нужда от фундаментални промени. Второ, и е, имаме, изложени сме на конкуренция от трети страни, което има конкуренция и вътре в Съюза. Това застрашава преговорната ни позиция. Бихме искали международните преговори да постигнат успех. Много бих искал да искам да подчертая, че не става дума само за втори стълб с минимална ставка, а и за първи стълб – което представлява промяна в съществуващите правила за, за корпоративна... корпоративно данъчно облагане. В сегашната система фирмите могат да избират къде да плащат данъци. Това трябва да се промени. За да успеем в преговорите, господин Джентилони, имаме нужда от много ясна европейска позиция – предложението за данъчно облагане на цифровите услуги е, е, доведе довед до това, че Съединените щати се върнаха на маста за преговори. Ние имаме нужда от обща и ясна позиция и това е наш дълг като е, европейски парламент, национални парламенти да постигнем това не, не, се, не гледайте какво можете да, да постигнете само за своята страна, но и за цяла Европа. Така ще се постигне справедливо данъчно облагане. И имаме нужда от, ново, да, от нова система на данъчно облагане, в която стълб 1 е, играе важна роля. По-нататък представител на Харватския парламент. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Данъчната система в Европейския съюз трябва да бъде справедлива и ефективна. Тя трябва да бъде изградена по такъв начин, че да не се облага два пъти един и същи доход в две различни държави членки. Ако се стигне до там, този проблем трябва много бързо да бъде отстранян. С новите правила от юли 2019 година се предприемат стъпки в тази посока. Директивата за малките предприятия и за физическите лица и двойното данъчно облагане на тези две групи е нещо добро. Мисля, че данъчните служби обаче трябва да дадат своя принос и да работят за едно приемливо решение не може нещата да останат само на хартия. Трябва да се действа на практика. Благодаря. Следващия оратор, господин Ян Райнер от Австрия. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая значението на нов баланс на данъчните системи през 70-те години в Австрия около 85% от националните а, приходи бяха за. А, идваха от а, данъци за работещите, останалите от а, капитал. 75% от данъците идваха от работната ръка и потреблението, 25% от корпоративни данъци. Междувременно, разпределението на националните приходи е 60% от заплати, е останалото от капитал. И данъчния, данъчното разпределение за работната ръка и потреблението 80% и само 20% от капитала и богатството. Това означава, че ако влезете в една сладкарница и си поръчате а, торта ще платите само 20% от сметката. Е, е, ще разсърдите от тези, които изяждат 60%, е, но трябва да платят 80% от сметката. Може да възникнат проблеми и с правоохранителните органи за корпоративните е, данакоплаци няма проблем, които не си плащат справедливия дял. И първото, което трябва да направим е минимални корпоративни данъци. Не можем да намаляваме корпоративните данъци, които без друго са много ниски. Те трябва да са по-високи ако искаме те да си плащат справедливия дан. Е, имаме нужда и от повече прозрачност. Разговорите, които водим в момента, се дължат на това, че нараства брой на хората, които откриха колко малко данъци плащат големите корпорации. Това се дължи на прозрачността. Третото, което трябва да направим е да пресушим данъчните блата не само в Карибския регион, но и в Европейския съюз. 80% от корпоративните данъци, които не се плащат в Австрия, не се плащат и в други Европейския съюз. Само 20% са извън Европейския съюз нямам проблем с двойното данъчно облагане. Нашият проблем е не отсъствието на данъчно облагане. Въпрос към господин Паскал Тойсъра. Вие говорихте за една формула, която обмисляте. Как ще би изглеждала такава една формула? Благодаря. Госпожа госпожа Винкерман от Германия. Добър ден, благодаря за думата. Имам проблем с новите данъци, като например цифровия данък. Има проблем с старите данъци по същество. Например, общата консолидирана основа за корпоративното данъчно облагане, корпоративните данъци. Е, няма ли да търсим общи принципи за облагане на корпорациите. Ако това не се направи, защо трябва да въвеждаме нови данъци? Мисля, че можем да променим и още нещо съществено. Данъците трябва да се плащат там, където се генерира печалбата. Там, където, например, корпорациите са базирани и извършват своята дейност. По-конкретно за Германия. Германия е държава с високи данъци. След Белгия ние плащаме вторите най-високи данъци в целия свят. Съответно, в тази връзка, ако се предвиди допълнително повишаване на данъците, това не е разумно. Относно минималната ставка в световен план, е, искам да кажа, че данъчното облагане е прерогатива на всяка една държава членка. Тя трябва да решава сама. И когато има проблеми в една конкретна държава по отношение на изчезването на данъци, трябва да се намери причината за това. Причината не винаги е, че се налага твърде ниски данъци. Причината е, че данъчното законодателство не винаги е достатъчно добро и тук отново се връщам към корпоративните данъци. За това трябва да се търсят причините на, на различни места. Благодаря. Искам само да кажа, че вече не можем да приемаме въпроси, тъй като тук има много оратори и нямаме много време. Следващия оратор госпожа Франческа Донато от Европейския парламент. Благодаря. Когато говорим за международната система на данъчно облагане, трябва да насочим вниманието си към четири основни въпроса. На първо място устойчивост на данъците. Знаем много добре, че ако данъците са твърде високи, ефекта може да бъде процикличен. Ако данъците са твърде ниски, виждаме в някои държави членки, настъпва дъмпингова фискална система и нелоялна конкуренция. И така устойчивостта на данъците води до следващия въпрос, а именно за сближаването между данъчните системи в Европейския съюз. Това означава, разбира се, създаване на минимална, на минимално фактическо данъчно ниво, но и максимален, дана, максимален данъчен натиск. Той трябва да бъде не по-голям от два пъти минималното ниво. Въпросът е свързан с конкурентоспособността на европейските фирми и стопански субекти спрямо неевропейските такива защото в Европейския съюз а, а, стандартите са до, доста по-различни в сравнение с страните извън Европейския съюз. За пример мога да дам само зеления пак, така че ако няма ребалансиране, ако не се въведат адекватни данъци, някаква форма на зелен данък върху стоките, които се произвеждат извън Европейския съюз, ще се натъкнем на сериозен проблем с конкурентоспособността на европейските фирми в сравнение с останалите. И последния въпрос е свързан с ефективността на данъчното облагане и криптовалутите. Това е нов начин на разплащане и се питам как, дали данъчното облагане може да контролира тези движения. Госпожа Елени Ставройс от Кипър. Кипър подкрепя повече прозрачност и също така демократичния контрол върху данъците. Засилващ, е, с и автоматичен обмен на информация, административното сътрудничество между адми... данъчните органи а, е, осигурява ефективност на единия пазар – и преодоляване на избягването на данъци, агресивното данъчно планиране. Това са трансгранични явления. Те не могат да се преодоляват индивидуално, имат нужда от координация и взаимодействие между националните данъчни органи. Ние трябва да се борим непосредствено срещу явленията, които споменах – и трябва да видим доколко каква е вредата на тези явления за европейската економика, като имаме предвид, че е, водят е, до загуба на огромни суми е, данъчни постъпления, които могат да се използват за финансиране на образованието и здравеопазването. Данъчното облагане е много, важно, много важен инструмент – за изпълнение на социални политики. Ние не искаме една база за корпоративно данъчно облагане, нито пък хармонизация на данъчните системи. Ние не искаме това, тъй като би било вредно за економиката на Кипър. Данъчното облагане трябва да си остане в правомощията на държавите членки, в изключителните правомощия на държавите членки. Кипър е малък пазар, ние сме остров, и имаме сериозни външни проблеми. Сравнителната конкурентна способност на кипърската економика са малки и ефективността на данъчната система е много важна за привличане на инвеститори и за запазване на стабилността и издържливостта на кипърската економика. Благодаря. Следващият оратор е представител на Полша. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Економиката наистина е подложена на динамични промени заради цифровизацията и ние трябва да намерим нови начини да облагаме данъчната печалба, особено на предприятията. Добре, е, че се работи на ниво ОИСР, но ние искаме по-добро съответствие с стълб 2 и е изискването за минимално данъчно облагане. Според нас определени данъчни облаги по този начин ще бъдат неутрализирани, особено в областта на корпоративното данъчно облагане. И това въжи и за други облаги, особено в тъй наречените специални економически зони – Смятаме, че предложението за печалбата е изключително важно. Трябва да се има предвид европейското регулиране, но е необходимо да се запазят и възможности за изключения. По стълб 1 и квота А За сега няма нужда да се прилагат и включват решенията по Б и С, тъй като текущите решения са достатъчни. Благодаря представителя на Франция. Благодаря господин председател. Първо поздравявам инициативата този дебат да се впише в дневния ред – на заседанието, защото по тази тема трябва непрекъснато да се говори. Не само в парламентите. Това е една тема на демокрацията, предизвикателства за държавите, струвани стотици милиони като неплатени данъци в Европейския съюз. И това е, казах, предизвикателство за демокрацията, защото се поставя под въпрос възможността на държавата да наложи данъчни задължения на всички. Следователно, понякога е, виждаме и противоречиви послания. Новият комисар, господин Бретон, говори по френското радио и каза, че ако не се стигне до съгласие, Европейския съюз ще поеме отговорност за е, внедряването на един такъв данък. Но, разбира се, ние имаме все още тези данъчни убежища, като Панама, Сейшелските острови. Е, там имаше напредък, чудесно, но какво става тогава в Бермуда е, или Лондонското Сити или Великобритания? Какви ще са правилата тук? Ще има ли прозрачност? Моят въпрос. Какво е, каква е волята на Европейския съюз и съответно на всяка държава членка да се тръгне по посока на един цифров данък? В Биариц миналата година имаше отстъпление за това искам да знам какво е текущото положение? И ще може ли да се откажем от единодушното гласуване и вместо това да имаме квалифицирано мнозинство? Благодаря Ян Скопочек, Чешка република. Благодаря. Бих искал да се спра на общата данъчна основа. Беше спомената неведнъж и не е нова тема. В Европейския съюз тази тема вече се обсъжда от доста години и не става дума само за борба с агресивното данъчно планиране. Това е и стъпка по посока на данъчната хармонизация. Мнозина я споменаха, но аз искам да отправя предупреждение за хармонизацията, защото хармонизацията от друга страна ограничава данъчната конкурентност – и това на европейско ниво означава увеличаване на данъците за данъкоплатеца и за гражданите, и за бизнеса а високите данъци водят до слаб економически растеж. Принципно данъците в Европейския съюз и без друго са високи и може би за това растежът в някои от държавите членки е доста забавен. Разбирам, че искаме да се борим с данъчните измами, искаме да се обменя данъчна информация – но според мен здравословната данъчна конкуренция между държавите членки е нещо много важно, за да не става данъчното бреме прекомерно голямо. И накрая, мисля, че такава конкурентност в Европейския съюз трябва да има, защото държавите членки са с различна степен на економическо развитие и зрялост – за това не може да се налагат едни и същи данъци и на бедните, и на богатите страни. Благодаря представителя на Финландия. Благодаря ви, господин председател. Искам да попитам дали всъщност задаваме правилния въпрос – Основният проблем е, че имаме компании от типа на Facebook. които печелят много от реклами. Такива са и Google, и Amazon. Имаме и услугите в облак. Знаем също така, че при виза, Амекс и тези услуги също част от средствата изобщо не идват тук. Когато аз гледам един филм по Netflix, всъщност плащам голяма част направо в САЩ. Следователно, доста голяма част от економическата дейност в Европа е в полза на страни извън Европа. Затова трябва да си даваме сметка, че когато потребителят използва някаква услуга, той генерира всъщност печалба, която трябва да бъде обложена. И именно мястото, където се предоставя тази услуга, трябва да да води и до данъчен приход. Но е много трудно всичко това да се структурира, затова най-добре е в Европейския съюз да разработим сходни цифрови услуги и тогава ще сложим край на това изтичане на капитали извън Европейския съюз. Благодаря, Даниеле Песко, Италия. Grazie благодаря на всички. Аз смятам, че трябва да спазвам да, да зачитаме идеята за разбирателство между, и уважение между членовете на държавите членки, тъй като много страни практикуват дъмпинг по темата за данъчното облагане върху технологичните фирми. Италия, както Франция, направи това. Много страни го правят, за да се преборят сериозно срещу евентуални действия от страна на Съединените щати. Сега един съвет. Ние от няколко години казваме, че едно външно предприятие и организация в друга страна, ако има економическо присъствие в страната, създадена така, че да има физическо присъствие. Какво означава това? Ако едно предприятие работи на веб платформа, трябва да плаща данъци и там. аз ви приканвам да се замислите по този въпрос. Благодаря. Сега давам думата на господин комисаря. Много ви благодаря. Много интересна дискусия. Не е лесно да се отговори на всички въпроси затова ще се спра на две-три основни теми. Може би колегите тук също ще вземат отношение. Е, първо нека кажа, че през последните години ние имахме своите постижения. Аз е, не защитавам нищо, тъй като тук съм новопристигнал, но ми се струва, че и ОИСР и Европейския съюз чрез процедурата срещу намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалбите наистина успяха да постигнат напредък при корпоративния данък, борбата с избягването на данъци и така нататък. Знаем, че има предизвикателства. Лично аз мисля, че кодексът на поведение, както и съставянето на черни списъци, са положителни стъпки. Възможно е да помислим и за други страни, ние разполагаме всъщност с много прецизни анализи, но разбирам, че всички тези механизми могат да функционират и по-добре. Някои държави и членки искат този вид проверки да се прилагат и спрямо членки на Европейския съюз. Мисля, че датското правителство го предложи. Моят отговор беше, че нямам нищо против, но би трябвало да помислим как това да се съчетае с дискусията по глобалната минимална данъчна ставка като график. Ако има разминаване, ще създадем само трудности – на второ място мястото на Европейския съюз. Ние знаем, че имаме обща позиция. Днес я приехме с оглед на бъдещите дискусии в Риад. Основата на общата позиция се изразява чрез идеята нека заедно да работим за глобалното решение и по стълб 1 и по стълб 2. Не беше лесно да се стигне до тази обща позиция. Вие знаете много добре, че имаме проблем. Договорите ни, които няма да променим, гласят, че данъчните решения трябва да се приемат с единодушие. Но ние трябваше да стигнем до единодушно решение да не се гласува с единодушие, ако искахме да осъществим промяна. Така че политическата воля е на лице – но не винаги води до резултати заради клаузата за единодушието. Имали сме предложения от страна на комисията точно в областта цифрови данъци, но тези предложения не са били приемани заради вето налагано от три конкретни държави членки. Такива са нашите правила и ние трябва да ги приемем каквито са. може да се помисли и за други възможни възможности, които ни дават член 116, но това е отделен разговор. Така че пак казвам, имаме политическа воля, имаме единство. Ето тази сутрин ние одобрихме изявление, което дава на мен и на хърватския финансов министр, който ще представлява Съюза в Риад – пълна подкрепа, що се отнася и до предложението на ОИСР. И накрая в отговор на въпроса за пътната карта на комисията – ще кажа, че в моето писмо за намеренията. Тази пътна карта е изложена много ясно, а именно ние трябва да стигнем до съгласие на световно ниво. Това е нашата задача. Ако до е, края на 2020 година нямаме такова споразумение, Европейския съюз трябва да направи собствено предложение. Като годината 2020 не е избрана случайно. Национални законодателства, като тези на Франция, Италия, Чехия, Австрия, доколкото разбирам и Испания, по решение на испанското правителство днес, тези законодателства залагат идеи за постъпления от 2021 година нататък. Което означава, че имаме година от ключово значение. След тази година от ключово значение ще се стигне до положение, при което не всички държави членки реализират данъчни приходи от цифровата област. За това ни трябва глобално споразумение. Подчертавам го. Съгласно пътната карта, не стигнем ли до съгласие тази година ще излезем с европейско предложение. Но знаем, че е от стратегическо значение постигането на такова споразумение, за да няма търговски войни и трудности. Също така трябва да има нов режим за международно данъчно облагане, нещо изключително важно за бъдещето на нашите економики. Благодаря ви. Някой друг от колегите, Паскал. Благодаря, тъй като няма време, ще бъда много бърз. Какви решения можем да вземем? Има най-различни идеи. Данъчната система може да бъде изцяло реформирана, което не се харесва много на държавите, но основните пречки идват от предложението Safe Harbor на САЩ. Също така ни трябва баланс между данъчна сигурност и ново разпределение на данъчни права, особено при зараждащите се економики. На трето място трябва да се отчита спецификата на някои страни, например азиатските економики, които се оказват по-печеливши за компаниите от други страни. Трябва следователно да помислим и за данъка финансови услуги – Друго предизвикателство, това, което ще замислим, трябва да издържи дълго време. Можем ли да отговорим на всички тези предизвикателства до юли? Трябва да го направим, но можем ли? Не. Така че тук наистина имаме голямо предизвикателство. На 1 и 2 юли в Берлин предстои следващата среща. Наистина се надяваме да имаме функционално решение, което да е готово за приложение. Може това да е, разбира се, и някаква многостранна конвенция, която изисква повече време, но политически всичко трябва да бъде включено. На срещата на Г-20 през ноември всички ключови компоненти трябва да са договорени. Следователно, може би юли е подходящ подходящия срок за постигане на съгласие. Разбира се, за целите на изпълнението може да добавим още някой друг месец, но е много важно до тогава да се споразумеем за основното. А що се отнася до формулата, аз ви приканвам да се запознаете с нашите документи – Идеята е да се използва процент от остатъчната печалба, която надхвърля хикс процента и да се преразпредели към пазарите възоснова на обема продажби на тези пазари. Благодаря. Thank you. Other colleagues. Благодаря, други колеги. Господин Михел Бах. Още веднъж искам да се върна към дебата. Не искам да преча на данъчната конкуренция. Това беше казано в някои от изявленията. Аз не искам да има единни данъчни ставки, искам да има минимално данъчно облагане. Заедно, когато имаме прозрачност, Естествено, че можем сами да определяме данъчните си ставки в национален план. И можем да се погрижим за конкурентоспособността, за економиката. Основното за мен обаче е прозрачността. И освен това трябва да попречим на данъчния дъмпинг. Имаме сериозно отклонение от така наречения данъчен субстрат в Европейския съюз, но и извън него – в посока към държави трети спрямо Европейския съюз. Аз лично смятам, че това не може да продължава, защото данъчната основа в Европейския съюз се подкопава и ние губим много. И ние в Европейския съюз имаме отговорност за обикновените хора и за хората по целия свят. Не можем да подкопаваме още веднъж, казвам, данъчната основа или данъчния субстрат. Затова би трябвало да имаме като цел пред себе си минимална данъчна ставка. Това трябва да се договори в рамките на ОИСР. Това може да са 12% и половина, както казах, може и да е друга ставка, но изискваме да има прозрачност. И трябва да се намери решение за бъдещето. Централна тема би трябвало да бъде правото на всяка една страна да облага средствата от други страни, тогава когато те там не се облагат с минималната данъчна ставка. Тук трябва да се приложи принципа на независимостта на независимото разпределение, тогава когато трета страна отказва да приложи или не желая да приложи минималната данъчна ставка. Имаме нужда от модернизация на данъчното облагане в световен план. Имаме много сложни опити в отделни държави. В Франция и в Германия, например, има изградена комисия – има идея да се постигне нещо като обща основа относно корпоративното данъчно облагане. Искам обаче да призова за общи действия, защото само Германия или само Франция не може да подобрят положението. Всички въпроси, свързани с данъчното право, с модернизацията, трябва да бъдат обсъдени в общ план от всички. Имаме различни разговори, имаме различни аргументи, които се изтъкват и от комисията и при нас в държавите членки, трябва да се изтъкват различни аргументи, да се търсят различни решения, за да има общ общо решение за всички. И накрая а, госпожа Перич. Благодаря. Надявам се, че ще намерим възможно най-доброто решение. Смятам, че трябва да има регулация относно ДДС и относно корпоративните данъци. Ние не искаме да натоварваме бюрократично и данъчно гражданите на Европейския съюз. Трябва да се отчитат интересите на всяка една държава членка. Мисля, че имаме различни предложения, имаме различен експертен опит натрупан в държавите членки и всички би трябвало да могат да допринесат, за да може в крайна сметка да имаме едно стойностно предложение. По този начин можем и да се погрижим за това, че Европейския съюз да играе водеща роля. Ако ние успеем, то ще успеем само възоснова на най-добрите практики. Благодаря. Председателката, закъсняваме с около 30 минути. Значи имаме само между 20 и 25 минути за втората част. Затова предлагам изказванията да са 3-4 минути, не повече, и след това да дадем думата на десетима колеги за не повече от минута. Само по този начин ще можем хем да обсъдим темата, хем да спестим време. И така, екологична социална отговорност от прозрачност към устойчивост. Екологично социално управление – из... Извинявам се. Трябва малко естествено да дадем възможност и на новите оратори да се качат тук на подиума. Времето много ни притиска, затова аз ще говоря докато гостите сменят местата си и така. Според данни на комисията, за да се постигнат целите от 2030 година, договорени в Париж, трябва да запълним една пропаст от към инвестиции, която възлиза на около 180 милиарда евро годишно. Тази цел може да се постигне чрез смесица от публично и частно финансиране. В продължение на години работим за създаване на правилната рамка за капиталовите потоци в Европейския съюз. Работим за прозрачност, за отчитане на климатичните ни цели. Искаме да имаме кръгова економика. Европейския парламент е водещ в целия този разговор. Миналата година пък колегиума на комисарите приключи работата по две законодателства. Първото е свързано с референтните показатели относно въглерода и на второ място относно оповестяването по отношение на съществените услуги. Миналата година приключихме и работата по така наречената таксономия. Ще приключим по тази инициатива с делегирани актове. Целта тук е да преминем към една устойчива економика и общество. Днес ще обсъдим и другите елементи на така наречения ESG, економическото и социално управление. Ще говорим за възнагражденията на персонала, на, за управленската структура. Това е общо взето. Така приключва моето встъпително слово и сега ще дам думата на Джон Бериган от Европейската комисия. Благодаря. Мога да съкратя речта си на половина, тъй като вече очертахте много от въпросите. Искам само да напомня, вече не говорим за устойчиво развитие. Ние сме част от нов зелен пакт устойчивите финанси започнаха като нишов продукт и се превърнаха в системен продукт. През 2050 година ние трябва да станем климатично неутрални, т.е. всички трябва да положат допълнителни усилия. Имаме план за действие за устойчиви финанси с регламент за оповестяване и таксономия. Всъщност всички тези механизми дават възможност на инвеститорите да идентифицират това, което е зелено. Това е таксономията, оповестяването им дава въз... предвижда информация за това, за което те инвестират и разбира се, те трябва да измерят резултатите от инвестициите. Това е стратегия, която дава възможност на инвеститорите сами да решат как да се екологизират. Сега навлизаме в нов етап. Сега сме част от Зеления пакт. Имаме нов срок. В новата стратегия, която беше предложена тази година, ние ще преминем от пасивен към по-активен подход. Сега разполагаме с 30 годишен срок и ще трябва да осигуряваме повече стимули. Сега не мога да ви кажа какво ще влезе в този план, тъй като той ще бъде представен на обществена консултация идеите ще предполагат повече работа по оповестяването, задължително оповестяване и по-масштабно оповестяване, така че повече фирми, особено в нефинансовия сектор, тъй като сега регламента е насочен към финансовия сектор и така обхвата е по-широк и оповестяването е, има задължителен характер. И ще има нужда от повече данни, за да разберат инвеститорите какво означава да си зелен. Искаме да улесним екологизирането чрез по-широко използване на стандарти и стандарта за зелени облигации. Всичко това ще бъде направено, за да се мобилизира частния сектор в стратегията за устойчиво финанси финансовия сектор трябва да бъде мобилизиран и трябва да разберем, че обществения сектор ще трябва да изиграе своята роля, не само в финансите, но чрез обществената политика. Надяваме се, че инструментите, които се предвиждат за частния сектор, особено в таксономията, също така ще ни дадат възможност да се да постигнем целите за 2050 година. За сега не сме преминали с не сме преминали към финансирането на устойчив растеж, казаха, че трябва да започнем. Започнахме с околната среда, с определени аспекти на околната среда и ще разширяваме дейността, но след това ще трябва да обърнем внимание на социалните аспекти в известен смисъл те ще са по-трудни, тъй като не се основават на науката, но това е ангажимент, който е поет. Ще спра до тук. Надявам се, че се вместих в трите минути. Да. Борис Слалович има думата. Благодаря. Ще продължа на хрватски. И така, групата на високо ниво на Европейския съюз, групата от експерти през 2018 година оповести една стратегия за устойчиво развитие в Европейския съюз. Финансирането трябва да включи две области. На първо място подобряването на приноса и финансирането в посока устойчив траен растеж. И на второ място включването на така наречените ESG критерии във всички области, включително в финансирането. Целта е да се гарантират средства за устойчиво производство, за устойчиво потребление. Целта трябва да бъде по-добро качество на живота и пълна заетост. Важно е естествено да се увеличи осведомеността относно тези критерии, познати като ESG. И освен това, трябва да се насочи вниманието на инвеститорите към тези критерии. Би трябвало да се осъзнае, че инвестиционните решения не трябва да се основават само на силата на предприятието в економически план. Инвеститорите трябва да работят така, че да работят за положително развитие и тенденции в обществото, в околната среда, за благото на всички. Затова инвеститорите и различните групи от интереси трябва да проявят малко повече заинтересованост за това какво представлява, например, обществената отговорност. По този начин, например, ще допринесем за по-добра прозрачност, за повече заетост, което пък от своя страна ще доведе до по-голямо доверие и заинтересованост от страна на инвеститорите. Грудзана Перич to, uh, for the um, uh, Q&A session. Actually, so far we only have one uh, request. But uh, let me just remind you that uh, the debate on uh, uh, combating climate change can also be continued tomorrow morning at 9.30 in the plenary session. Thank you. Evo još jedan put srdačan pozdrav. Imamo samo jedan благодаря. Още веднъж е, добре дошли на всички. Само един човек е поискал думата. Депутата от Полския парламент, господин е, Тхужевски. Надявам се, че правилно произнасям името му. Е, те визвание, благодаря. Искам да привлека вниманието ви към факта, че всички предизвикателства, пред които сме изправени, ще предполагат подкрепа от Европейския съюз, Европейската комисия, например, но ние трябва да разпределим вътрешно по-добре ресурсите, защото промяната е, е свързана с огромни финансови ресурси. Затова трябва да обърнем внимание на повече прозрачност е, за нашите инвестиции. През последните няколко години в е, глобален план сме свидетели на бурен растеж на случаите на укриване на данъци и данъчни измами това предполага обмен на информация между данъчните служби, защото никоя страна не може да реши този проблем самостоятелно. Полша подкрепя всички инициативи, насочени към повече прозрачност и засилен обмен на информация. С гордост казвам, че Полша е, обменя информация с всички държави членки, които са подписали конвенцията за сътрудничество между данъчните администрации. Това е много положителна стъпка напред. Можем да постигнем подобно споразумение и с други страни по света, в това число САЩ. Всички мерки, които сме предприели, водят до това, до намаляване на избягването на данъци и приходите в бюджета следователно се повишиха. Също така и обществото приема това, което правим, общественото мнение има доверие в нас и друг резултат е и по-добро финансиране на пазарите, а на свой ред това води до, по-добро, до по-добри условия за фирмите. Благодаря, каза председателката. Господин Джон Бериген благодаря. Най-напред да кажа, че съм напълно съгласен, че Европейския съюз играе роля, но не единствения, който трябва да играе роля. В рамките на Зеления пакт трябва да организираме своята дейност чрез различни програми, като Фонда за справедлив преход – който ще неутрализира някои от трудностите. Да, но разбира се, някои стъпки трябва да бъдат предприяти на национално ниво. И укриването на данъци, неплащането на данъци са проблеми, които трябва да бъдат решавани. Освен това, бюджетите трябва да бъдат ориентиране повече към предизвикателството устойчивост. Знаем, че Ако разширим, че общественият фактор няма да може да реши тези проблеми самостоятелно, така че частният сектор ще играе важна роля. Ето това са задачите, по които работи а, моята генерална дирекция ФИСМА. Ние работим върху разработването на нормативна база, която предвижда активна роля на частния сектор в тази промяна към устойчивост в екологичен и социален аспект. И господин Бориславовец. Thank you. Ma, vrlo kratko, uh, Благодаря. Съвсем накратко. Много важна тема. Това е тема, за която със сигурност много ще говорим от тук нататък. Тази тема е свързана с данъчното облагане, с капиталовите пазари, с а, изискването инвеститорите да получават информация какво е въздействието на инвеститорите, какво ще бъде то върху околната среда от тук нататък. Всичко това трябва да се прегледа през призмата на Зеления пакт. Аз мисля, че Европейската комисия зададе правилната посока и мисля, че би трябвало наистина да се насърчават екологични проекти. Освен това, инвеститорите трябва да имат и достатъчно прозрачност. Благодаря. Оставаме и да благодаря на всички. Заседанието приключва. Искам да поканя всички на общата ни вечеря. Поканени сме от името на председателя на Европейския парламент господин Сасоли. Домакин също е и Гордан Яндрокович, който е председател на Хрватския парламент. Вечерята ще е в Дома на европейската история. Ще се видим там.